е въпрос за преговорите, които бяха проведени през 2009 година под егидата на Международната морска организация относно условията за влина сила на Конвенцията за безопасно и колосообразно рециклиране на кораби. Забавяме се най-напред. Господин Блокланд има 5 минути. Благодаря, господин председател. По време на пленарното заседание през май миналата година Европейският парламент вече прие много ясна позиция по отношение на околната среда и всичко отрицателно, което се случва в а, нея. Е, има кораби, които се нуждаят от рециклиране и това трябва да стане екологосъобразно. В Бангладеш, например, има такива обекти, където това не се прави екологосъобразно. Европейският съюз постанови едно решение – по отношение на Бангладеш е, и настоя тези обекти много бързо да бъдат закрити. Освен това бе декларирано, че кораби с вредни а, материали на тях не могат да влизат в Бангладеш. Бе даден 3-месечен срок за резолюция, което е в съответствие с Базелската конвенция. Та това са конкретните мерки, които са споменати в текста, който беше одобрен от Европейския парламент миналата година. Това определено е стъпка в правилната посока за справене с практика, която е неприемлива. Много е важно да се отчете положението в Бангладеш и в други страни. Много е важно, че бе постановено такова решение на съда. Несъмнено тези държави не правят достатъчно. Това е неотложен проблем. През май тази година в Конг Конг ще се проведе световна конференция под егидата на а, Международната морска организация. Целта е да се постигне световно споразумение за справяне с тези кораби. Комисията за околната среда трябва да гарантира и съвета и комисията да изпратят много ясен а, знак за това, че трябва да бъдат постигнати възможно най-добри резултати. А, трябва да имаме предвид следните неща. Вещества, опасните вещества, които се превозват от тези съдове, трябва да бъдат отчитани като такива и съответно са в приложеното поле на Базелската конвенция. Първото изменение на групата всъщност олекотява а, това решение. Тези кораби трябва да бъдат рециклирани, но не върху на това основание. Това е неприемливо. Много е важно, преди да започне дългата процедура за ратификация, да бъдат предприяти необходимите мерки а, за справене с определени видове танкери. Няма никакво съмнение, че е необходимо да има стройна система за сертификация, да бъде подвеждан под отговорност и производителя. Това трябва да е част от регламента. Това беше казано вече и миналата година. Европейската комисия се връща към тази тема и искам да чуя сега комисаря Фигъл по въпроса. Искам да разбера а, дали Европейската комисия е готова да задели един фонд за рециклирането на този вид плавателни съдове заедно с резолюцията от миналата година. Парламента всъщност предлага съвсем ясни решения на редица проблеми. Комисията по околната среда и по транспорт се радвам, че постигнаха мнозинство по тези въпроси и се надявам, че и съвета и комисията също ще откликнат положително и след провеждането на преговори ще можем да се справим с въпросите за опазване на околната среда, общественото здраве и така нататък. Бих искал да чуя мнението на комисаря Фигел, дали а, ще бъде а, прието предложението по време на преговорите и какви мерки а, възнамеряват да предприемат а, за прилагане на конвенцията и на спогодбата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на парламента за изключително засиления интерес, който проявява към темата по отношение на рециклирането на плавателните съдове. Това е една много добра отправна точка за последващи действия на европейско равнище. Така ще можем да гарантираме, че Европа ще изиграе своята роля по решаването на този международен въпрос. Въпросите са също така и съвсем уместни предвид решението на Върховния съд в Бангладеш, което вие споменахте. А, след това решение на съда, тези обекти ще бъдат закрити след две седмици, тъй като те не работят с разрешение от Министерството. Рециклирането на опасните кораби, т.е. навлизането на опасните кораби ще бъде забранено, те ще трябва да бъдат преработени и в крайна сметка Бангладеш ще започне да разработва специали... специален закон за рециклирането на такива кораби. Да погледнем обаче каква е ситуацията по-близо до нас. Първият ви въпрос бе свързан с а, метода а, за рециклиране на плавателни съдове, които са изчерпали своя полезен живот. Това е свързано с доста сериозни рискове за здравето на човека и, на околната, и за околната среда. Има забрана в Европейския съюз за това. Проведена е оценка на въздействието на околната среда. И това поражда известна загриженост по отношение на прилагането на тази забрана. Това ще е приложимо към кораби, които плават под флаг на Европейския съюз. Ние смятаме, че би било много по-ефективно, ако насочим своите усилия към гарантирането на прилагането на техническите насоки в подкрепа на конвенцията на ММО по отношение на рециклирането на кораби. Разработването на тези насоки за сега ни вдъхва надежди. Така или иначе, традиционните методи за разглобяване, за унищожаване на такива кораби трябва да бъдат заместени. По отношение на втория ви въпрос, комисията поема пълния си ангажимент за ефективно транспониране на конвенцията за рециклирането на корабите в европейското право. Генерална дирекция околна среда вече проведе няколко проучвания за оценка на въздействието на основни компоненти от тази конвенция. Изключително е важно за Европейския съюз да бъде водеща сила и да а, приоритизира този въпрос, тъй като това ще а, даде тласък на ратифицирането на конвенцията от трети страни и нейното влизане в сила. Споделям загрежеността, която вие споделихте чрез третия си въпрос относно опоручаването на съществуващите мерки в Европейския съюз. Ние трябва да зачитаме правата на работниците, когато транспонираме конвенцията на ММО. Затова трябва много внимателно да запоставим а, клаузите на конвенцията и а, правото на Европейския съюз. Искам тук да подчертая, че ние ще положим грижи а, регламента от 2006 година да не бъде опорочен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Аюсо. Две минути. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това устно питане, както обясни господин Блокмант, е много навременно с оглед на конференцията, която ще се проведе през май месец по тези въпроси. Ето за това искам да поздравя господин Блокън не само за питането, а и за резолюцията, която готви. В НПЕД ние сме за борбата против лошите практики, които в момента се използват за рециклиране на изчерпали полезния си живот плавателни съдове. По принцип го подкрепяме, имаме някои забележки обаче трета точка, където, го, където твърди, че корабите трябва да бъдат считани за опасни отпадъци. Ние обаче предлагаме изменения, тъй като се тълкуват тези неща по един и по друг начин вътре и вън от Евросъюза. За това следва да се съобразим и да не влизаме в противоречие с международното право по рециклирането на кораби. Предложението за резолюция предвижда в 14-та точка финансиране, което да се основава предимно на директни вноски ние, и задължителни такива. Ние обаче смятаме, че е още рано, тъй като в Международната морска организация все още няма взето решение по този метод на финансиране. Така че не виждам защо ние в Евросъюза трябва да избързваме и да предлагаме решение. И в 15-та точка се тласка комисията към взимане на решение в смисъл такъв, че отговорността трябва да пада на държавата, от която произхожда кораба. Това вече е установено в международните документи, така че няма защо да се намесаме. Това, което се очаква и се иска от нас, е да бъдем в синхрон с базилск... договор. Не само него всъщност, а и изобщо цялото съществуващо международно законодателство по въпроса. Благодаря. Благодаря. Сега по спонтанни изказвания няма желаящи. Тогава, господин комисар, заповядайте. Благодаря. Отново благодаря за коментарите от ораторите, особено господин Боклан, за неговата ангажираност. Както го казах и преди, що се отнася до отпадъците, ние трябва да направим така, че е, изпълнението на конвенцията да съответства напълно с е, е, регламента за пренос на отпадъци 13 от 2006 година. Няма механизми за момента за разгра за рециклиране на корабите. Започнали сме проучвания, ще проведем е, консултации и вашите коментари ще бъдат много полезни. Особено за създаването на един фонд за е, рециклиране на кораби. Благодаря. С това приключваме дебата. Гласуването е утре. И следващата точка е доклада на господин Лене, Бялата книга относно искове за обещетения за вреди при нарушаване на антитръстовите правила на Европейската общност. Много закъсняваме